заемете местата си и да прекратите разговорите си. Благодаря ви. само да отбележа, че протоколът а, от, и текстовете приятели на заданието на 16 ноември са на разположение. Имате ли коментари по тях?